Сега гласуваме по ред на имената госпожа Франсес Руан. Моля, гласувайте тайно гласуване. Край на гласуването. 23 за, 5 против, 5 въздържали се, Одобрява се. Сега гласуваме господин Кай Картенсен. Моля, гласувайте. Край на гласуването. При всички случаи го одобряваме. 26 ма за, 5 ма против, 2 въздържали се. И сега госпожа Мирей Елбаун, моля гласувайте. Край на гласуването. 25 има за, 3 против, 5 въздържали се. Следователно всички кандидати са одобрени. Поздравления на всички тях. С това можем да приключим това много кратко гласуване и да преминем към следващата точка. Това е точка за контрола. Днес трябва да разгледаме регулаторните технически стандарти при възстановяването и определянето на разлика в третирането след възстановяване съгласно директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Това е стандарти по член 36 и член 74 на директивата. Водим се от текста на ЕБО от май 2017 година. Казвам добре дошъл на господин Турнезе от ДГ Физбан и на Спиридон Заркус от ЕБО, но те не са тук. Трябват ни няколко минути, за да им дадем време да дойдат. Тъй като наистина все още отпред пише, че работим при закрити врати. Аз мога да ви забавлявам, докато те дойдат. Някой може ли да провери дали господин Турнезе и господин Цакус са пристигнали? Може би аз трябва да дам предварителната информация и да кажа кои моменти са спорни за нашите членове. Стандартите за оценка преди възстановяването, знаете, че ЕБО въведе текст и въведе по-точно формулировката, където е уместно за посочване на резултатите от оценката под форма на диапазон от стойности. Но гостите ни вече са тук, аз ще спра до тук. Те могат да направят своето изложение, след което ще чуем въпросите на членовете и разбира се ще чуем члена на нашия преговорен екип по директивата за банково възстановяване и преструктуриране, но първо давам думата на Емилиано Торнезе, който е заместник директор на отдела за кризисно възстановяване и преструктуриране. Заповядайте. Благодаря, благодаря и на вас, господин председател, и на преговорния екип по директивата. Благодаря, че ни поканихте. Наистина става дума за много важен елемент на европейската рамка за възстановяване, а именно нещо, което е много специфично и техническо. Ние работим с органите по техническите стандарти и го правим от доста време насам. проекто регулаторните технически стандарти се отнасят до оценката, но това са два различни момента от процеса на възстановяване. От една страна говорим за етапа преди и от друга страна след възстановяването. Следователно трябва да е ясно как се извършва оценката от органите за възстановяване, да се знае, че банката е отговорила на критериите за възстановяване и съответно критериите за отписване или превръщане на капиталовите инструменти. На второ място, след като се вземе решение за възстановяване, тези стандарти помагат за възможно най-обективното и ефективно решение. В този контекст е важно предварителната оценка да отрази всички загуби на банката, която е в процес на възстановяване. Това означава оценката да се извърши справедливо, разумно и реалистично. Що се отнася до стандартите за оценка след възстановяването, то тук имаме важен предпазен механизъм, принципа никой кредитор да не е в по-лошо положение. Така че третирането на кредиторите и участниците в банката в никакъв случай при възстановяването да не е по-лошо от това, което биха получили, ако банката започне нормалните процедури за неплатежоспособност. При прилагането на този предпазен механизъм е много важно да се изпълнява хартата за основните права на Европейския съюз, да не се посяга на имуществените права на акционерите и кредиторите, възоснова на защита на финансовата стабилност. Това са целите на първите проекто стандарти, както и на стандартите от втори тип. Пак казвам, това е много техническо досие, доста сложно. Ние участваме като наблюдател в работата на ЕБО. Бяха поискани доста промени от наша страна, но в крайна сметка считаме, че крайният резултат е добър. По отношение на стандартите от първо ниво, имаме и последователност с европейската законодателна рамка. В момента сме в процес на вътрешно приемане в комисията. Различните служби на комисията направиха своите коментари, но те водят до по-незначителни, а не съдържателни промени на това, което представи като предложение ЕБО. Един от повдигнатите въпроси вече е разрешен и текстът е подобрен. Благодаря. Sorry, which, which question? Кой въпрос? Кой? Веднага мога да кажа. Става дума за броя на експерт-оценителите. Първоначалният текст, е, който представи ЕБО, се говори за един експерт-оценител, който да направи множество такива оценки – бе повдигнат въпрос от един от членовете, който каза, че може би ще е да има повече такива оценители. Помислихме по това и решихме, че ще е добре да се промени текста в такъв смисъл. Да, това е подобрение наистина. Uh... Имайки предвид последните дискусии. Давам думата на представителя на ЕБО. Thank you. Уважаеми господин председателю, преговарящи членове на комисията. Двата вида стандарти за оценка преди и след преструктуриране залагат методологията, която да използва оценителя, за целите на оценка възложена за, по директивата за възстановяване и преструктуриране. Те са важна стъпка напред за прилагане на действия по преструктуриране. Когато има преструктуриране, трябва да има оценка, където се дават техническите доказателства, заради които е нужно преструктуриране. Оценката трябва да информира рението на органите за преструктуриране. Показва се също така възможността за избор на преструктуриране, както и какво да се направи с капиталовите инструменти, съответните пасиви, както и възможностите за прехвърляне, когато се използва bail-in. Използва се независим оценител, Преструктурирането може също да се направи на базата на временна оценка, извършена от самия орган. Тогава обаче тази временна оценка трябва да бъде потвърдена по-късно от крайна такава от независим оценител. Оценката всъщност черпи от променещите се обстоятелства, пред които е изправена институцията, която среща проблеми. Тя дава техническата основа, за да се спазят основните стълбове на преструктурирането, като например избягване на а, риска за недобросъвестност, използване или свеждане до минимум на приноса на дънакоплатеца и запазване правото на собственост. За да се избегне риска от недобросъвестност, правим така, че акционерите и кредиторите понасят първи загубите. Когато говорим вече за загуби, тези загуби не трябва да бъдат прехвърлени към нови купувачи или дружества, които, използват, е, които участват при преструктурирането пълното признаване и вътрешно поемане на загубите всъщност води до свеждане до минимум на обществената или публичната подкрепа, тъй като има забрана за използване на държавна помощ. Стандартите за оценка преди преструктуриране искат активите и пасивите да бъдат преценени на базата на реалистични хипотези. Използват се две основи. Едната е стоеността при запазване, другата е стоеността при продажба. Стоеността при запазване се използва, когато се употреби бейл-ин и когато се очаква банката да продължи да работи. Стойността при продажба се използва, когато от банката се очаква да продаде своите активи. Макар, че стоеността при задържане може да включва нормализирането на пазарните условия в по-дългосрочен план, стоеността при продажба се залага на базата на настоящото състояние на пазара и може да изисква също така дисконтиране на неликвидни активи или ускорени продажби. Въздействието с е, рамката за държавна помощ също е записано в тези стандарти. Когато имаме увредени активи, те се прехвърлят към дружество за управление на активи, се прави оценка на потенциалното увеличаване е, на стоеността на тези активи при нормализиране на пазарните условия. Също трябва да бъдат защитени правата на акционерите и кредиторите да се направи разлика при третирането а, на тези две категории при нормална процедура за банкрут или преструктуриране. Искаме да няма ощетени кредитори. Съответните действия, предприяти от органа по преструктуриране, трябва да са легитимни и смислени. Механизма за гарантиране на правото на собственост е нещо, което ни притесняваше. Тази оценка след преструктуриране цели да се направи оценка на това дали кредиторите и акционерите са претърпели по-големи загуби при преструктуриране, отколкото биха при нормална процедура за банкрут. Разликата при третирането, ако има такава, ще бъде всъщност мярката за определяне на неощетяването на кредитора и ще даде възможност за компенсация на засегнатите кредитори от фонда за преструктуриране. Тази оценка е различна от оценката преди преструктуриране, тъй като тя е свързана с хипотетичен сценарий за ликвидация не е свързана с економическа оценка, основана на транзакции. Хипотетичните съпоставителни проценти на събиране на вземанията трябва да бъдат основата а, при съответните практики за банкрут. Това беше моето изказване. Thank you very much. Благодаря. Сега давам думата на докладчика Хокмар. Благодаря. Благодаря за отговора от ЕБО и Е комисията. Благодаря и на господин Ламберт, който повдигна тези въпроси. Разбирам въпросите. Не съм сигурен за големината на проблема този въпрос трябва да бъде баланс между постигане на сигурност и възможност за свободно действие по осмотрение, когато се занимаваме с преструктуриране. Исках Европейската комисия да каже, когато правят оценка на повдигнатите въпроси тук, всъщност те споменаха едно – но за използването на Shell или May. Осми член, ако не се лъжа в текста. Also, what, what in... И освен това, как може да се увеличи сигурността без да се отнема възможността за действане по осмотрение при преструктуриране. Също така, какво повече може да се постигне в плана за преструктуриране по отношение на отделните банки? Според мен, много неща трябва да бъдат разрешени предварително в плана, макар че не всичко може да бъде разрешено, тъй като всичко зависи от това къде се намира банката в момента, в който започне преструктурирането, как изглежда пазара и така нататък. Това са моите въпроси. Какво може да направи комисията, за да отговори на въпросите? Please. Заповядайте. Um, Благодаря. Благодаря за въпросите. Те са наистина легитимни. Поради тази причина обсъждаме тези стандарти вече доста време. Целта е правна сигурност. Това е отправната ни точка и целта ни – Оценката е нещо като изкуство. Тя не е чиста наука. Затова бе трудно това изкуство да бъде описано в ясни принципи и клаузи. Ебо се опита, и те разбира се могат да, да допълнят, се опита да направи всичко възможно и когато говорим за Шел или Мей, това, което ги притеснява, пък и нас, беше идеята да не се оценява полето на експерт-оценителя, за да може той да бъде максимално точен в своята оценка. Говоря за критериите във вторите технически стандарти. Там беше важно да не се ограничи полето само до тези критерии, а да се даде възможност на оценителя да разгледа и други параметри и критерии, стига разбира се да аргументират ползването им при оценката си. Вижте, трудно е да има пълна яснота, макар че това е изискуемо и това е задължително за правен текст и то е факт, според мен. Трябва да се даде обаче гъвкавост на оценителя, когато е необходимо да отиде отвъд това в своята оценка. Не знам дали Ебо иска да допълни нещо. Това бе трудността при нас. Мога да допълня към казаното, за това колко повече може да се постигне по плана за преструктуриране. Това е много валиден въпрос. Той е свързан с готовността за преструктуриране. Оценката зависи от модели, моделите пък имат нужда от данни. Предоставянето на висококачествени своевременни данни е част от годишните тестове, които провеждат банките. Това е основна част от процеса. Регулаторните технически стандарти дават основната насока на оценителите, определят техния подход. А данните са основното, което се тества. Ние го знаем, защото банките трябва да могат да предоставят качествени данни своевременно. Thank you. Благодаря, Перванш Берес. Uh, you... Знам, че нямате фиксиран график за момента, или поне такъв, който се вълнува, по който се развива света, по начина по който ви го е задал законодателя – Трудно е да се анализират тези стандарти, без да се стигне до минал опит. Говори се за успешно преструктуриране. И ако спомена Банко Популар, знаете, че там има много тревоги около точно оценката От самото начало е публично това. Имаше и писма, които ни се пишат за Банко Популар, че е продадена за нищо, а сега на пазара се търгуват на висока цена акциите. Затова конкретният ми въпрос е дали тези регулаторни технически стандарти биха довели до друг резултат при тази банка, ако бяха в сила. И какво щеше да е тяхното въздействие, ако те бяха такива. Не сме при закрити врата. Не знам дали може да отговорите, но може би може. Оценката почива на доверие – Съответно, ти се доверяваш, че оценката е вярна. Не става дума само за това пазара да приема оценката. Става дума и за прозрачността около методологията. Може ли да кажете, че ако тези стандарти се приемат, те ще гарантират тези елементи? Лесен въпрос. Like no, uh, quite, um, um, substantial... Разбира се. Много важен въпрос. Ще го свържа с конкретния случай. Едно решение за преструктуриране, взето от независим орган, като SRB. Те са направили оценка на случая и след това то одобрено и от комисията. Връзката между тези технически стандарти и този конкретен случай на преструктуриране. Първият вариант на стандартите доста време се въртя в обществеността. Той мина през консултации, бе прият от ЕБО през май 2017 година официално промените, които обмисля Европейската комисия, не са толкова големи, че да променят по същество стандартите, с изключение на поясненията. Така или иначе, те няма да засегнат същността на първоначалния текст. Казахте, че те трябва да бъдат приети бързо. От друга страна, Докладчика се притеснява от това, че няма правна сигурност по такива сложни въпроси. Поради тази причина бе нужно повече време. Текстът се редактира многократно от първия му вариант до сегашния. Нужно бе време за това. Много технически въпроси, много сложни. И счетоводните стандарти трябва да се вземат предвид. Те са различни в различните юрисдикции, тълкуват се по различен начин. Няма еднообразие в този смисъл. Необходимо обаче текста да бъде прият бързо, сега като има яснота и след като ЕБО взе решение, че ние е, е, взе решение, което ние можем да одобрим. Така че, да, наистина е важно да се работи бързо. Извинявайте. Разбирам, че не може да отговорите изцяло на въпроса и да коментирате конкретен случай. Но въпросът бе, чисто технически погледнато, Ако тези стандарти бяха факт, чисто технически, технически погледнато, щеше ли да се направи нещо по различен начин? Или процедурата, която се прие, е точно такава, каквато е записано в тези стандарти. Ако бяха прияти тези стандарти преди година, нищо нямаше да се промени. Сега, това, което се е случило, не е важно дали е продадена банката много ефтино или много скъпо. Не говорим за резултата, говорим за процедурата. Мисля, че може да отговорите на тази част от въпроса. За съжаление, не мога да отговоря, тъй като изискванията от първо ниво изискват оценката по, да бъде направена от независим оценител. Независимият оценител взема решение за това какви са критериите и параметрите. Тези стандарти, както казах, бяха публични и може би са послужили за жалон. Но само независимия оценител е този, който може да направи тази оценка. Затова аз не мога да кажа дали решението щеше да е различно – не мога също така да коментирам и конкретни случаи. Това, което мога да кажа е, че тези стандарти отразяват практиката, която следват оценките. Следователно, бих казал, че нямаше да се стигне до друго решение. Те бяха публични, пак казвам, и те показват как се прави оценка при такива случаи. I'm sorry, I didn't, I didn't hear the question, sir. Because you're saying... Вие казвате, че се следва нормалната практика, но явно не е ясно коя е нормалната практика. Преди е имало различни практики в различни избирателни райони, това е ясно. От друга страна обаче, не, не отговорихте на въпроса за, ми за прозрачността. Аз имах предвид един предишен период 2015 е, година, но ние имаме текста от май 2017 година. Той е доста стабилен, той е прият от ЕБО и това е референтния текст в момента. Когато когато текстът бъде прият, пазарът ще бъде регулиран в съответствие с този текст. Сега за прозрачността, ако обичате, повторете въпроса си тъй като аз внимавах повече за техническите стандарти. Сега става дума за това, че оценката е свързана с доверието. По отношение на методологията, важно е заинтересованите страни, публични и частни, да знаят, че критериите са прозрачни и че оценката представлява подобрение, подобрение в системата. Прозрачността е ключова в процеса, така е. И ние не говорим само за тези регулаторни технически стандарти, които искаме да приемем колкото се може по-бързо, но тези стандарти се основават на принципи. И тези принципи трябва да бъдат спазвани от всички независими оценители. Но независимият оценител е отговорен от последващите действия. Той трябва да спазва пари, правилата. Самата оценка няма нужда да бъде да подлежи на мерките от първо ниво. Това е много технически техническа работа, която се влива в решението за преструктуриране. решението може да бъде публикувано, т.е. принципа, който ще следва оценителя, и всеки специален случай трябва да бъде оценен, особено ако има някакъв правен шекотлив момент. По принцип резултатите трябва да бъдат достъпни, от, резултатите от оценката трябва да бъдат достъпни до обществен, за обществеността. Господин Ламерц, благодаря. Естествено, оценката е технически процес, но той е много ключов, тъй като е, основавайки се на вашите ценности, е, вие взимате е, съответни решения, решения за преструктуриране. Така че тук става дума за накоплаците, които губят пари. И аз съм малко чуден, че има противоречие в това, което казахте. Оценката е изкуство, казахте вие. Добре, така е. Но след това вие казвате, че опционално да се вземат определени решения, основани на скали. Значи, или е изкуство та оценката, или имаме различни варианти. Когато говорите за опционалността, аз мога да си представя какво се случва в тези случаи. Тоест, органът по а, преструктуриране ще каже дайте ни цифри. Те ще очакват цифри от оценителя. Органа по преструктуриране ще каже аз не съм правил оценката, аз се основавам на оценката и вземам решение за преструктуриране на банката. Значи, о, кой носи отговорността? Отговорността в крайна сметка се носи от органа. Затова аз не мога да разбера, че вие не казвате, че оценителя трябва да се движи в един обхват, например от 5,4 до 5,9 милиона. Да, е, тази скала, този обхват може да е много малък, но в крайна сметка оценката трябва да е точна и пълна. За мен е ясно, ако аз съм оценителят, аз ще ви дам някакъв обхват, някаква скала. И след това органът ще реши, поемайки отговорността, ще реши дали да има преструктуриране или не органът ще каже, добре, аз взимам стойността в този обхват и искам да защитя парите на дънокоплатците. Може да кажете, че аз съм прекалено чувствителен, но ето какво стана в Италия и в Испания, но главно в, И... в Италия. Когато давате много възможност за тълкуване, се получават е, решения и тълкувания, е, които не са в полза на данакоплатците. Значи трябва да има някакъв обхват, няма. Е, трябва да има обхват, трябва да има скала, на която да стъпи решението. Когато има изискване да има различни оценки и то оценителите трябва да са различни. И когато казвате, че някои части от банките могат да бъдат продадени, защото са още жизнени и, не... и това ще намали загубите, това ние го приемаме. Освен това, ликвидационният хоризонт трябва да е разумен. Това е така. Но въпросът към комисията е дали те ще са склонни да чуят именно тези наши аргументи. Председателя, да, да, не става дума само за дънакоплаците, става дума и за тези, които притежават собствеността. Да, но става дума и за собственост притежавана от дънакоплаците. Така е. Вие сте в една ситуация, в която може и да не сте поставен, но денакоплатецът няма избор. Денакоплатецът, зависи от решението на на правителството, но не всеки дънакоплатец е, трябва да има сметка в една и съща банка. Там има избор. Да, всички тези неща са много важни. Може да има случаи, когато данокоплатецът не е засегнат и оценката въпреки това може да е противоречива. Е, ето защо тук се намесва прозрачността. Искате ли да вземете отношение комисията? Да. Аз ще взема думата първи. На първия въпрос – може би тук има малка неточност, малка неяснота. Ще уточня. Вие сте прав, когато казвате, че органът по преструктуриране взима крайното решение. Но ние тук говорим за две оценки. Първата оценка е дали има нужда от ликвидация – и тук ние трябва да знаем кога една банка може да бъде обявена в неликвидност. И след това, при втората оценка, имаме нужда от един обхват от скали. И на базата на това компетентният орган за преструктуриране може да вземе решение за инструмента. Да, но как може да имате сигурността? че дори и първата оценка е, се основава на предположение. Имате тази сигурност, когато нямате скали и нямате различни обхвати. It's better than having a range for the, valuation one. But I, I will also let my colleague from DBA to complete on. Да, може би е хубаво да имаме определен обхват и при първата оценка, но нека моят колега от ЕБО допълни. Да, това беше добър въпрос. Аз а, мислех, че съм осветлил въпроса при въведението си, но ще уточня. Всъщност това са две страни на една монета – всеки, всяка стойност в този спектър си има своите дефицити. Емилиано, ако каже, че много дълго време ни трябваше да, за да съставим текста, ами точно заради това, защото ние не искахме да прехвърляме отговорността. Отговорността се поема в крайна сметка от органа по преструктуриране. И това е трудността, това са проблемите в процеса. Особено когато говорим за една междинна оценка. Дали една институция е фалирала или не. Това са решения, които трябва да се вземат. И тук е, говорим за интервали, които не са съвсем точни. И има несигурност. Ако вземем альтернатива или избор едно и избор две, Точно при тези случаи и за тези случаи ние бихме искали органът да стъпи на независима оценка и да се вземе решение на най-подходящата стойност от целия спектър или скала. Сега само да приключа за другите оценки. Смятам, че те са важни предпазни мерки. Има компенсации и този факт е свързан с аргумента за стойностите, че не винаги, че те не винаги а, са правилно отразени в оценката и че винаги има една определена несигурност при оценката. Когато се прави една оценка, имаме определен набор от информация, но въпросът е какво се случва с, с стойността оценката трябва да отразява стойността на активите, а не може да е под, защото ако е под, вие всъщност субсидирате е, страната, която ще получи активите след преструктурирането. И тези стандарти от първо ниво имат предпазните механизми, които се изискват съвсем бързо. Или не, ще спра до тук. Добре, за другите два въпроса, които зададохте, а именно за възможността за повече от един независим оценител. Ние уточнихме в текста, че процесът е много сложен и Оточнихме ликвидационния хоризонт. Това по принцип е много трудна идея за приложение. Когато погледнем съпоставимостта на процентите на събиране на вземанията и изискванията при всички обстоятелства. Ето защо ние сме предложили мерките в текста. Филип. Видяхме как се разви е, казуса за тази банка, но имахме оценка и аз съм съгласен, да, наистина, всеки всяка оценка има своите дефицити. Но защо не съществува правило, че дори за първата оценка не може да се казва, че ето тук имаме един спектър, имаме най-добрия и най-лошия сценарий, това са предположенията, свързани с тази оценка и след това органа по преструктуриране трябва да вземе решение и на кой сценарий да се спре. Аз разбирам, че искате да, осигу... да подсигурите решенията на органа по преструктуриране, но в крайна сметка органът стъпва на определени цифри. И органът може да каже, нямаме друга информация. Ето, даже в крайна сметка, даже и първата оценка трябва да има определена, определен спектър от възможности. Това е реалността. Защо оце, оценителят да, да не даде цялата информация, цялото досие? И тогава може да се каже, добре, имаме този спектър, ако искате нашия а, съвет, спрете се на тази стойност, оценителят дава съвет, а, но не дава цифра. Това не е едно и също. Нека отговоря съвсем набързо. Това е всъщност трансфер на отговорност към оценителя. Това тук не става дума за спектър в оценката. Това е една временна оценка. Аз съм съгласен с това, което казахте по принцип, но в крайна сметка, независимо от незави, независимо от това каква е оценката, решението се взема от органа по преструктуриране. Много трудно е да, се, да си представим, че оценка едно ще е а, крайната оценка. Да. Органът по преструктуриране ще каже, добре, имаме цифрите и на базата на тези цифри може да кажем ликвидност или неликвидност. Но ако почегъртаме повърхността, може да кажем да, но тук има различни нюанси, какви са възможностите. И е съвсем различно, когато се взима решение само на базата на една цифра. Да, но оценката може да бъде направена и от надзорния орган. Имаме стандарт за една временна оценка и надзорникът може да излезе с оценка за неликвидността на банката. Така че тук има различни възможности. Тоест има два органа, компетентния орган и органа за преструктуриране. Те могат да излязат със своите становища и оценки. Окей. Гунар, you... please. Заповядайте. Съвсем накратко. Ние ще се връщаме на тези въпроси, но когато обсъждаме различните альтернативи, оставаме с впечатлението, което е погрешно, че ще имаме една и съща оценка, докато оценката винаги предполага някаква несигурност. Едва ли не ние търсим свещения грал – а е важно да имаме просто възможно най-добрия резултат. Не знам дали комисията не трябва да помисли малко повече. Въпросите на Филипс може би са смислени, но не знам дали имат отговор. Окей. Okay. No further comments? Няма други изказвания. В такъв случай можем да приключим разглеждането на тази точка. Гунари, имаш ли нещо да добавиш? Не знам. А... Имаше въпрос дали сме се получили от наскоро случилото се. Чухме и отговора. Да, наистина. Сега очакваме да видим и окончателния текст на комисията. Принципно аз а, мисля, че подходът е разумен. Освен това, възможността за множествени оценки, която вие описахте, ми се струва също една разумна стъпка. Освен това, наистина ние можем да обсъждаме отделните случаи, но не бива това да се бърка с дебата по регулаторните технически стандарти. Иначе парламентът, разбира се, по задължение винаги анализира внимателно и отделните казуси. Ще го направим и с предложението на комисията в крайния му вариант. Благодаря, благодаря ви за вашето участие. С това закривам заседанието. Искате нещо да кажете ли? Просто нещо ми идва на ум, може би то ще реши проблема. Идеята оценката да се извърши от няколко оценители, може би съдържа и решението на проблема. Защото тогава няма да имаме диапазон, ще имаме различни оценки. и по този начин да решим проблема. Наистина, да. И аз съм с това впечатление и за това приветствам едно такова подобрение. Okay, we don't want to... This is more each other. Uh, way of prolonging the meeting with just a philosophical issue. And that... Извинявам се, че удължавам заседанието, но има и философски въпрос. Какво се случва на другия ден? ние се опитваме едва ли не да хванем котката за опашката. Разбира се, когато възстановяването е успешно, трябва да се гледат оценките на предния ден. Добре, ще помислим и по философския въпрос. Това е много сложна тема. Още веднъж благодаря Закривам заседанието. Следващото е предвидено за 6 ноември от 3 до 6 часа вечерта. Благодаря.